I give the floor uh, Mrs. Gill. Госпожа Нина Гил има думата. Uh, Благодаря ви. Аз подкрепих доклада за референтните показатели и поздравявам докладчика госпожа Кора Ван Нивенхойзен. Неодавнашните скандали посочиха много ясно какво означава за пазара нерегулираният набор от референтни показатели, как подкопава доверието в пазара. Европейската комисия вложи милиард и 700 милиона и регулирането ще помогне на гражданите да се ориентират по-добре в своите ипотечни задължения, в възможността да инвестират. За манипулиране на показателите бяха наложени милионни глоби. Необходими са пропорционални резултати надзорът на показателите се засили и това трябва да бъде отчетено. Благодаря, госпожа Гил. Следващия оратор е госпожа Петир. Председнице, манипулиране референтни... Госпожо председател, манипулирането на референтни показатели създава проблеми и необходимо е те да бъдат по-добре следени. Прозрачността е нещо важно, както по отношение на данните, така и на методите, защото това може да доведе до избягване на конфликтни интереси. Референтни показатели се използват при определене на постоянната част от лихвените проценти и добре е изчислените референтни показатели могат да повлияят върху лихвените проценти по заемите и могат да имат отрицателен ефект върху потребителите. В Харватия имахме проблем с деноминираните в швейцарски франкове ипотеки, което доведе до финансов крах за някои домакинства. Затова това, което гласувахме днес, е, е стъпка във вярната посока. Последният оратор е господин Фланаган. Господин Фланаган. Благодаря ви. Да, е, при всички положения трябва да предотвратим е, в бъдеще подобни скандали, като тези, които преживяхме е, при е, използването на референтните показатели. Необходимо е стабилно законодателство, което да е, установи съвсем ясно какви са правилата да, е, при прозрачни условия и да търси отговорност, е, да определи отговорността. Благодаря ви. Е, Следващия оратор е господин Волф. Госпожо председател, много ви благодаря. Аз и колегите ми гласувахме против предложението което ще засили правомощията на Европейската комисия спрямо референтните показатели. Те са съществен елемент от пазарите. Вече има регулиране в Обединеното кралство на национално равнище. Националният регулатор обхваща е, и регулирането на суровините и на референтните показатели. Няма защо Европейския съюз да се разпростира и тук управителите на инвестиционни фондове не бива да получат ненужни предимства, когато те са извън Европейския съюз и извън Обединеното кралство. Още веднъж казвам, да, на Обединеното кралство, не на Европейския съюз, защото още веднъж Европейския съюз изтласква бизнеса вън от Европа. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Малетич. Данас доношен. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих приемането на регламента за референтните показатели, които се използват за целите на финансовите инструменти и договори. Това е ключов инструмент да се избегне фрагментацията на пазара. Функционирането на единия пазар е една от ключовите цели на Европейския съюз едно ясно регламентиране може да допринесе до избягване на санкции, такива каквито бяха наложени през декември в размер на 17 милиарда евро поради манипулиране на референтните показатели. Този регламент цели да се избегне конфликта на интерес, да се подобри управлението, позволяване също да подобрим познанията си относно референтните показатели, което също е важно за разрешаване на кризи, породени от, референ... от манипулиране на референтните показатели. Преминаваме към обяснение на ВОД по доклада на Педро Силва Перейра относно финансирането на развитието. Първият оратор е господин Хейс. Госпожо председател, аз подкрепих този доклад и а, смятам, че а, действително а, докладът отразява правилно потребностите в това отношение. А, много важно а, е. А, развитието на задълженията, на бюджетните задължения по 0,7% за финансиране на определени проекти. Е, би трябвало да насочим нашето внимание най-вече към увеличаване на инвестициите за развитие. И вторият въпрос, свързан с този доклад е, Необходим ни е конкретен списък е, на е, всички от тези е, високо развити страни, които биха могли да отделят много повече средства за инвестиции в страните, които успешно се нуждаят от тези средства за развитие, най-вече в Африка, но и в други части на света. Благодаря ви. Това трябва да бъде нашата цел, госпожо председател. Благодаря. Следващия оратор е Госпожа Гел. Дълбоко разочароващо е, че сме много далеч от постигането на целите на хилядолетието за развитие. Много държави не достигат до така или иначе минималната сума от 0,7% от БВП за развитие. Трябва да се увеличат а, тези средства, защото а, цената на спасяването на живота, <clears throat> изтръгването от а, войната и бедността не може да бъде измерена с а, тези средства. Ако искаме а, среща на най-високо равнище, а, в Нью Йорк през есента да бъде успешна, всички държави членки на конференцията в Адиса Беба е, трябва да говорят с единен глас през юли. Това означава да предприемем реални действия, да подпомогнем е, развиващите се страни, да мобилизират собствени средства и да приемат е, политика, която ще им даде възможност да се съвземат. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Петир. 5 милиарди люди и далее живи в сиромаштву и закинуто много хора живеят в бедност, е, имат е, ограничен е, достъп до образование, здравеопазване, особено в държави, които са засегнати от нестабилност и конфликти има достатъчно ресурси същевременно в света, за да се сложи край на това положение. Докладът призовава държавите членки на Европейския съюз да заделят 0,7% от БВП за официална помощ за развитие. Следва да се отчита економическото положение, когато се определят цел, крайните срокове за постигане на целите. Европа допринася близо 60% от световната официална помощ за развитие и тези средства трябва да се използват по най-добър начин, което не е така в момента. Трябва да се осигурят услуги, както и заетост на местното население, особено самонетите в селското стопанство. Следващият оратор, госпожа Андерсон. Благодаря ви. Аз гласувах е, за е, доклада за финансиране на развитието. Има много положителни е, във връзка с финансирането на помощите за нуждаещите се страни, помощ за развитие, естествено финансирането е изключително важно, ако желаем да подкрепим страните в нужда. Много важно е, е средствата да се насочат най-вече към развитие в образованието, в е, здравеопазването, в социалните система, в е, страните, в които понякога нещата са в плачебно състояние трябва да се обърне внимание е, и на е, здравето на жените, включително и е, борбата срещу абортите и извършването на аборти при нормални здравословни условия. Пани председник. Орска е следващия оратор. Благодаря ви. Развитието е изключително важно. Финансирането от страна на Европейския съюз ще подпомогне развитието в страни, в които тези средства са много важни, но естествено трябва да предотвратим корупция при изразходването на средствата би трябвало да разгледаме нещата и в рамките на, на множеството скандали за укрива, укриване на данъци и изнасене на огромни финансови суми в така наречените данъчни оазиси. Необходима е ефективна помощ за развитие. И също времено много коректен подход на държавите членки е, е, и е, неотстъпчивост по отношение на корупцията и укриването на данъците. Благодаря ви. А сега преминаваме към следващия доклад. По-безопасно здравно обслужване. Докладчик Пер Никола Пеличини. Господин Роде е следващият оратор. Мистер Роде. Господин Роде, имате думата, заповядайте. <laughs> Øh, øh, Благодаря ви. Извинявайте, малко се бях разсел и за това се забавих да взема думата. Така или иначе, основно предизвикателство в е, Европа е да имаме повече предприемачи и ново предприемаческо образование. За целта е важно да се подчертае, да имаме е, система в рамките на програмата Еразъм за млади предприемачи. Ако ще подкрепяме предприемачеството, много важно е държавите членки да подкрепят европейските инициативи и да премахнат ненужното тромаво регулиране, което пречи на пазара. По такъв начин може да се постигне равнопоставеност конкуренцията. Именно това ще помогне на нашите предприемачи на младежите да вървят напред. Благодаря, господин Иглесиас има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние гласувахме в подкрепа на доклада за по-безопасно здравно обслужване в Европа, тъй като този доклад е, цели да се защитят гражданите. Достатъчно професионалисти в е, е, сектора настояват за това. Ситуацията в Испания, например, показва, че до неотдавна системата беше една от най-ефикасните в света, но Народната партия в страната ми, за съжаление, предприя политики, които доведоха до влушаване на здравната система, нейното управление. Имаше съкръщения, особено в Валенсия и Мадрид, тези две автономни общности. Европейският проект се базира на демокрацията, свързана с социални права и обществени услуги. Въпроса за здравеопазването е изключително важен, така че нези, които работят срещу него, работят и срещу демокрацията в Европа. Благодаря. Госпожа Гил има думата. Госпожо председател, аз подкрепих доклада за безопасно здравно обслужване. 10% от пациентите е, не получават необходимата им медицинска помощ и здравни услуги. И става дума за половин милион хора, които в крайна сметка страдат, тъй като не получават необходимото лечение на сериозните заболявания, от които са болни на Европейския съюз играе е, съществена роля е, в е, това отношение и би трябвало да допринесе за подобряване на системите на здравеопазване, не само в Великобритания. Положението очевидно се нуждае от повече стимул. Освен това би трябвало да помислим много сериозно за антибиотичната резистентност, за а, това нужно ли е действително непрекъснато да се предписват антибиотици и да се дават антибиотици на хора и на животни, които пак попадат чрез животното в а, а, човешкия организъм. Нека да помислим за събиране на данните в това отношение, за да предприемем необходимите мерки. Благодаря ви. Мистер Ропе. Господин Ропе има думата. Заповядайте. За една минута, моля ви. Ačiū pirmininkė Esu įsitikinęs, kad tai vienas iš svarbiausių pranešimų. Благодаря, госпожо председател. Сигурен съм, че този доклад е един от най-важните през а, е, а, е, цялата сесия. Противомикробната резистентност е а, е, невероятен проблем Антибиотиците не са хранителна добавка, както е, някои смятат, като имаме предвид честотата, с която се вземат в хуманната медицина и в животновътството. Все по-голям брой животни а, е, проявяват резистентност а, е, към антибиотиците, бактериите проникват а, през фуражите и Земеделските стопани трябва да се борят с този тежък проблем. Трябват ясни правила за изписването на антибиотици в хуманната медицина. През 2009 година в резултат на чумата по свинете започна масово изкупуване на антибиотици, без да е ясно за какво точно ще се използва. Благодаря. Следващия оратор госпожа Петир. Често този сектор се засяга от строги економии. Аз съм за рационално функциониране, но съм против сериозни финансови съкръщения, които застрашават системата. Затова подкрепих доклада. През 2012 комисията установи, че безопасността на пациентите е засегната пряко от мерките на строги економии, тъй като съкръщенията в здравеопазването се отразяват на качеството на здравното обслужване. И много пациенти а, стават а, жертва на вътрешно болнични инфекции. Освен това, а, предлагането на медикаменти, които не са предназначени за конкретното заболяване, както и злоупотребата или погрешното използване на медикаменти водят до разходи в размер милиарди. Господин Мариас, госпожо председател, е, здравеопазването в Европа трябва да бъде на високо равнище, да отговаря на потребностите. И също време трябва да ви обърна внимание, че 7 години след като бяха раздадени здравноосигурителните номера на гражданите в Гърция, гръцките е, е, граждани не получават е, полагащото им се здравно обслужване наред с пенсията им се полага всъщност едно базово здравеопазване, което предлага действително най-необходимите здравни услуги при заболяване, но хората трябва да плащат непрекъснато, включително и е, за всяко елементарно посещение при е, е, лекаря, независимо от това, че плащат своите здравноосигурителни вноски. Неков. Не виждам господин Неков в залата. Следващият оратор е господин Кели. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, радвам се, че съм тук е, от вчера. Вчера вечерта имахме дебат по този въпрос е, и имах възможността да се изкажа в рамките на разискванията. Това са много деликатни препоръки и 637 гласа днес е, подкрепиха тези препоръки. Аз бях сред тях. Когато а, човек се разболее, всички усилия трябва да се положат той да бъде излекуван, като а, поставям на първо място акцент върху профилактиката. Не се поставя достатъчно акцент върху спорта и физическата дейност. Трябва да разполагаме с много по-голяма инфраструктура, която да позволява на хората да плуват, да се движат, да тичат или да карат велосипед и да поддържат доброто си здраве. Госпожа Харкин има думата. Благодаря. Аз подкрепих изменението, в което се призовава комисията да разработи рамка за новите лекарства. 25 000 пациенти е, пред миналата година е, починаха е, поради резистентност. Огромни са проблемите навсякъде, включително и в Ирландия. Преди 6 месеца беше създадена национална работна група за преодоляване и изучаване на проблема. Необходими са незабавни действия по думите на ръководителя на групата. Навлизаме в епоха, в която най-простите инфекции могат отново да се превърнат в нелечими болести. В Ирландия двукратно по-висока е вероятността от резистентност към антибиотиците, отколкото в другите страни, което означава, според професионалните организации на медицинските работници и на лекарите, трябва да се предприемат незабавни действия да се сложи край на безразборното изписване на антибиотици, особено като имаме предвид колко са уязвими възрастните. Благодаря, госпожо Харкин. Следващия доклад – възможности за зелен растеж за МСП. Първият оратор е господин Роде. Мистер Роде, you have the floor. Ja, tak for det. Øh, nu kluder jeg jo totalt i det før ved at sige det, jeg Да, благодаря. Всъщност, преди това изчетох по-погрешно текста, който бях предвидил за тази тема, така че може да се каже, че съм си казал това, което мисля. Може би с изключение на преводачите никой друг не е разбрал, но най-вероятно е прозвучало странно. Но благодаря ви за това, че ми давате думата отново. Благодаря, господин Роде. А, не виждам госпожа Млинар. Господин Балчо е следващият оратор. Госпожа председател, благодаря ви много. Ние подкрепихме този доклад тъй като малките и средни предприятия трябва да играят важна роля в зелената економика. Има голям пазар, хиляда милиарда евро годишно, а след 2020 може да се отвои този пазар. Ето защо е важно малките и средни предприятия да участват на пазара и да играят важна роля. Развитието ни трябва да е самоцел. В Европейския съюз трябва да имам преди, че 60% от работните места се създават именно от малките и средни предприятия. Ето защо те трябва да участват в този процес, трябва да им под помогнем да получат по-добър достъп, да разполагат с финансиране. Намирам за странно, че когато говорим за Европейския фонд за структурни инвестиции, и а, когато става дума за малките и средни а, предприятия, за тях средствата не са достатъчни. С други думи, те не получават нужната подкрепа. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Гил. Важно е не само да обърнем внимание на финансирането на МСП, но и да им помогнем да намалят разходите си за насочването си към зелената економика. В моя избирателен район се полагат е, огромни усилия за да се намали въглеродния отпечатък и е, да се развива зелената економика. Трябва да подкрепим тези усилия. Е, почти половината от МСП в района посочват, че все още нямат достатъчно информация и средства да работят пълноценно за тази цел. В нашата група Обръщаме особено внимание на новосъздадените фирми, защото трябва да се използва изцяло потенциала да се създават синергии, клъстери, различни предприятия в различните отрасли. Така ще се работи най-ефикасно. Според мен е пропусната възможност в доклада да не се предложат конкретни инициативи именно в тези насоки. Благодаря, госпожа Гил. Следващия оратор е госпожа Петир. Европейският съюз и гражданите, е, както и економиката, е, се нуждаят от силен импулс за е, зелен растеж. Затова подкрепям този доклад. Е, ние е, трябва максимално да използваме всички ползи, които предлага Европейският съюз. Не става дума единствено за разходи и за инвестиции. Става дума и за създаването на възможности в рамките на зелената економика след първоначалните инвестиции и разходи ние ще създадем растеж, ще създадем и заетост. Така че е, само зелената економика сама по себе си не може да бъде нашата цел. Ние е, бихме желали да развиваме зелената економика, за да има зелен растеж е, и за малките и средните предприятия и полза за гражданите. МСП са 97% и от предприятията. Те създават повече от 60% от работните места и на всяка цена трябва да ги насърчим. Господин Бенстен, аз подкрепих доклада за зеления растеж. Това е важна инициатива в полза на Европа и нейното бъдеще. Надявам се този доклад да бъде внимателно прочетен от комисията и да се вземат предвид много от предложенията в него. Да се възползваме изцяло от потенциала, за да може да се подобри конкурентоспособността на европейските фирми в областта на услугите и производството малките и средни предприятия трябва да могат да се конкуртират на международните пазари, да предлагат екологични услуги, например, чрез изграждането на екологични инсталации. Тези екологосъобразни услуги трябва да бъдат част от бъдещите споразумения, които Съюза ще сключва, не само в трансграничното споразумение. Не виждам господин Неков в залата, затова давам думата на господин Ханан. Господин Ханан, имате думата. Благодаря, госпожо заместник председател на парламента. Ето тук ясно се вижда реалната същност на замисъла на економическата политика. Ако искате да кажете, че трябва да се плати цена за екологичните цели, е, ще трябва да е, изтърпим по-низки темпове на растеж в е, името на борбата с глобалното затопляне. Добре, но да твърдим отгоре на всичко, че това ще стимулира економиката, вече става прекалено. Аз смятам, че дори и тези, които го казват, реално не вярват в него. Сериозно ли смятате, че хората ще плащат повече данъци, ще се създават работни места? Съветската система Система пробва а, такива измамни а, призиви и се видя какъв беше краят ти. Не може а, да разчита економиката, а, която ще финансира работни места, от тях ще получава по-малко. Не зелената политика създава растеж, а растежът създава зелената политика. По-чист въздух, по-чисти води в развитите страни. Ето това е истината. Благодаря, господин Ханан. Господин Кели е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. аз участвах в разискванията миналата вечер. Обсъждахме доклада, чухме и комисията, и препоръките във връзка с доклада. И повечето от нашите членове всъщност подкрепиха доклада. Действително, с голямо мнозинство в комисията. Да, знаем. 97% е, от е, компаниите са МСП. Е, МСП те създават близо 80% от работните места и така. Изключително важно е да се създаде възможност за развитие на зелена економика. И от тук вече говорим за зеления растеж, за растежа. Но Необходими са удобни за малките и средните предприятия кредитни линии, приспособени именно за техните нужди и възможности. Мисис Харкин. Госпожа Харкин има думата. Аз подкрепих доклада за инициативите за зелен растеж, особено изменението, призоваващо комисията да премахне прекомерно обременителното законодателство, да се намали бюрокрацията. В този случай може би да говорим вместо за ред тейп, за грин тейп. Често регламентите не могат да се прилагат на практика и това е особено отежняващо. Ние многократно сме чували политиците да се оплакват от бюрокрацията в Европейския съюз. Обикновено те винят Брюксел. Въпреки това ние имахме възможност да подкрепим предложението на комисията да оттегли законодателство, което е прекалено обременително. И сигурно много хора ще гласуват а, а, против. Последният оратор е госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Докладът за възможностите за зелен растеж дава възможност за устойчиво използване на новите технологии. Необходима е изчерпателна информация за предприемачите. За целта разполагаме с насоки за подпомагане на малките и средни предприятия, които търсят европейски средства – прехода към зелена економика. МСП са гръбнака на економиката, ключът към е, стимулирането на растежа и те трябва да бъдат подпомогнати, за да се възползват е, от е, съществуващите възможности. Затова подкрепих доклада на господин Дебакер. Трябва да помогнем на малките и средните предприятия за зелен растеж, за подобряване на живота на европейските граждани. Благодаря, скъпи колеги. С това приключваме тази точка от дневния ред. Продължаваме заседанието в 15 часа.